съответствие с член 70А от правилника, ние имаме нова процедура за споразумение по първо споразуме... на първо четене. И съгласно правило 70А, бих искал да подчертая, че в рамките на определените срокове не са поступили предложения, поради което съгласно това правило читаме, че е взето решение по тези въпроси и те ще бъдат публикувани в протокола.